по, член, по правило 6, параграф 3. Това ще бъде предадено на Комисията по правни въпроси. След това социалистите и демократите изпратиха свои питания и съответните назначения ще станат факт в Комисията по външни работи и Комисията по, за отбрана Софоклес Софоклеос. Стигаме до гласуването. Първият доклад е на доклад на господин Бенсън. Процедурен въпрос. Е, er Благодаря, господин председател. Преди 11 години е, нашата свобода, свободата на Запада, бе атакувана от ислямисти. Мисля, че това е една възможност за едноминутно мълчание защото над 3000 души загинаха при тази атака. I thank you for that. It is not on our agenda, but I think това не е част от дневния ред, но наистина а, добре да почетем жертвите от 11 септември.